Guten Tag. Schön, Sie hier zu. Da hinten ist ja Радвам се, че всички сте тук. Ами като гледам така, в задната част на залата е половината от следващото поколение. Добре дошли на всички. Много важна тема имаме днес. Изслушване Всъщност това е най-важното, с което се занимаваме. Образование, обучение, как да се справим с безработицата, проблемите на младеща. Знаем, че има много финансови проблеми, пречки в а, различните страни. И въпреки, че комисията постоянно казва, че иска да засили изпълнението на програмите, знаем с какъв бюджет разполагаме. Не знаем колко пари ще можем да изразходим, тъй като в момента не знаем колко ще получим. Чак като разберем колко ще е сумата, тогава ще решаваме как да я изразходваме. Смятаме, че всички правителства ни подкрепят когато казваме, че ако се уреже сериозно бюджета на образованието, на обучението, ще имаме погрешен подход. Искаме да намалим броя на лицата, които не завършват училище, искаме да увеличим броя на тези, които завършват университет, да станат те над 40% искаме да разширим програмите за обучение. Всичко това са чудесни планове, но трябва да ги осъществим. Много работа ни чака. Имаме програмата за обучение през целия живот. Тя съществува вече няколко години и подкрепя мобилността на преподавателите, на студентите, подкрепя сътрудниците сътрудничеството между различните видове образователни системи. Имаме Леонардо, Комениус. Всички тези програми се оказаха доста успешни. За онези от вас, които познават само Еразъм, трябва да спомена, че има и Грундвик, Леонардо, Комениус. Искам да разбера от тези хора, които се ползват от тези програми с какво впечатление са. Еразъм е равнопоставена с всички останали програми. Тези програми трябва да се разглеждат като равни. Освен това, младеща в действие. Програма, която е насочена към конкретни хора и по нея трябва да поговорим. Имаме различни други инструменти, Erasmus Mundus – Имаме сътрудничеството с трети страни. Благодарение на всички тези инициативи сме засилили мобилността и извън границите на Съюза. Споменах вече младеща действие. Има програми, които се насочват и към неофициалните форми на обучение, има доброволчески програми, програмите за обучение през целия живот са много ценни, много постигнахме. Информацията, която получаваме, демонстрира, че тези програми са важни. Много хора се свързват с нас, за да ни го кажат. Смятаме, че следващото поколение може да се възползва от тези програми и да извлече полза от тях и от техните успехи. Е, съответно, трябва да работим, за да доразвием тези програми. Имаме програма за днешното изслушване с няколко госта. Доктор Томас Шпилкамп, действащ и заместник директор на така наречената педагоги Шераус, Аус Динст в Германия. Петър Матиешич е, от Белгия, представител на Европейския младежки форум. Виждаме от името, че той обаче не е белгиец. Доктор Вютих, директор на Deutsche Akademische Austauschdienst, доктор Паси Салберг, генерален директор на Център за международна мобилност, той е от Финландия. Ще имаме презентации от всеки от гостите. Всеки от тях ще получи 15 минути, след това ще задаваме въпроси за около час и след това експертите ще имат между 5 и 10 минути, за да отговорят на тези въпроси. В края ще дам думата на представители на комисията господин Косел. Той ще даде своето мнение относно чутото днес. И няколко бележки с технически характер. Заседанието не се предава по интернет. Така че ако си бъркате в носа, това ще се види онлайн. Когато включите микрофона, камерата ще се насочва към вас. За да бъдете в кадър, трябва да стоите малко а, наляво, когато се изказвате. Сега ще дам думата на доктор Томас Шпилкамп. Той ще говори за училищата и за това колко са важни старите и новите програми за училищата в Европейския съюз. Вероятно знаете, че тези програми се използват и в страните по присъединяване. Доктор Камп, имате думата. Благодаря. Госпожо председател, госпожи и господа, уважаеми колеги, уважаеми депутати. Искам в началото да се извиня за това, че съм обърнат с гръб към вас. Бих искал да мога да се обърна с лице към вас, да се надяваме, че моята презентация няма да бъде по-малко интересна заради това. Вие работите в Комисията по култура и образование. За мен е чест да направя презентация тук от името на училищния сектор. 60 години работим с 90 държави от целия свят и имаме представа какво искат училищата. Ще говоря за силните и слабите страни, възможностите и рисковете. Ще използвам буквите на латиница, които се използват за написване на Комениус. Ще говоря за притесненията, за задълженията. Ще говоря за това как можем да улесним живота на кандидатите. Ще говоря за ефективната администрация, за следващата програма. Смятам, че нито едно училище не трябва да бъде забравено. Трябва да се опитаме да засилим въздействието на следващата програма, да обединим различните сектори в образованието и основното ми мото ще бъде, че трябва да укрепим сектора на средното образование. Няколко думи за настоящата програма. От 1997 година Еразъм е една успешна програма. Както каза председателката, същото въжи и за Комениус. Комениус е много по-млада и не разполага с толкова средства като разъм. Комениус е свързана с иновациите в училищния сектор. Училищата понякога се наричат училища по Комениус. Имаме колеги, които вече са включили това, че работят по Комениус в своята професионална идентичност. Училищата сътрудничат благодарение на Комениус. Предишните програми бяха твърде сложни. Трябва да се запитаме какво искаме да направим с конкретната програма. Искаме програмата да бъде опростена, да не е твърде сложна, Опитваме се да съберем на едно място целеви групи, които са много различни една от друга. Аз мятам, че малките училища не би трябвало да се конкурират с по-масштабни институции, като университетите, например. Това означава, че трябва да имаме подход, който да е насочен към средното образование. Проекта на програмата е доста мъгляв когато става въпрос за бъдещето на училищата, трябва да отчетем различните заинтересовани страни и да имаме конкретни идеи за това, което ще се случи. Аз смятам, че за различните целеви групи трябва да има европейски програми. Тези целеви групи участват в проектите е, в допълнение към основната дейност, която извършват. В сектора на средното образование има доста голям натиск и съответно времето, което се налага на средното образование, трябва да бъде минимизирано. Училищата имат нужда от ясно определено място в тази програма. Те не винаги си поставят кой знае колко големи цели. Те искат просто да се срещат с представители на други училища, с други учители, искат да стават свидетели на сътрудничество с други е, образователни системи. Действията, предвидени по тези програми, не трябва да са свързани с твърде голяма бюрокрация. Целта на програмите е да обучат следващото поколение. Този европейски проект е много добро допълнение към основната дейност на училищата. Би трябвало да улесним дейността на институциите от средното образование. Би трябвало да имаме програма за кандидатстване, съответно, която да дава едно меню. Там трябва да се включват дейности за учители, ученици, за обучаващите преподавателите. Трябва да има различни възможни комбинации в програмата. Аз не мисля, че имаме пазар за дългосрочните преподавателски възможности някои от програмите прекратиха своето съществуване, защото просто нямаше нужда от тях. Директорите на училищата знаят, че ще се срещат само с други директори, И ако наистина се гарантира, че те ще се срещат със свои колеги, е, то те ще могат да се подготвят по-добре, за да обсъждат реалните проблеми на ръководителите на институции от средното образование. Отново повтарям, бюрокрацията трябва да се намали, но не би трябвало да се прехвърлят е, административни задачи от комисията или националните органи към бенефициентите, с други думи училищата. Ние не смятаме, че училищата са в състояние да поемат пълна финансова отговорност за този толкова голям консорциум. Те не могат да прехвърлят огромни суми, някои от тях дори не могат да разполагат с банкови сметки. Ефективната администрация сега, какво би представлявала тя? Една основна промяна беше преминаването към фиксирани суми. Тази промяна ще улесни работата на училищата и трябва да продължим с тази практика. Ще ви дам един пример. Ако има разпоредби свързани с проекти за хиляди евро, то е, ще трябва да ги променим. Особено когато става въпрос за подготовката на програмите. Една програма може да е ефикасна само ако националните агенции е, могат да работят както трябва, съответно голям процент от цялостния бюджет трябва да бъде разпределен като национален бюджет и трябва да се заделя достатъчно персонал, човешки ресурс за тази цел. Друга част от ефективната администрация е да се прехвърли отговорността обратно на националните органи за по-големите, така наречени централни стратегически проекти. Е, националните агенции са много важни за програмата. Управлението от страна на агенциите на проектите би трябвало да бъде подчертано. Би трябвало да обърнем по-голямо внимание и на съдържанието на проектите. Не би трябвало финансовото управление да е твърде сложно. Финансовото управление не трябва да се превръща в квинтесенция на проекта. Всички училища трябва да се чувстват интегрирани в програмата. И тя трябва да насочена към целевите групи, а не към администрацията. Трябва да позволим на всички видове, малки и големи училища да се присъединяват. Освен това, трябва да дадем възможност за участие на нови е, юридически лица, новосъздадени училища, например. Трябва да организираме подготвителни визити и семинари за изготвянето на проектите. Трябва да има възможности и за двустранни проекти. Защо да не позволим на някои училища да участват по проекти само в рамките на една година? Моя опит показва, че може да се създадат насоки Тези насоки обаче се появяват по-късно, а сега има нужда от малко по-други мерки. Можем да обсъдим въздействието, а то се увеличава. Важно е тези програми да бъдат обвързани по-добре с политическия дневен ред. Знаете, че целта е да се намали броя на децата, които не завършват училище. разполагаме с различни цели. Голяма част от проекта оказва въздействие върху средното образование, върху живота на учителите и учениците, които участват по проектите. Може да се направи оценка, но не винаги количествена на постигнатото. Въздействието върху участниците продължава в продължение на години. Тези проекти имат много голямо въздействие, дори и то да не може да бъде облечено в числа. Искаме да подчертаем участието в програмата. Какво имам предвид? Тук трябва да участват институции на висшето образование, колежи, университети. За тях кандидатстването не трябва да е твърде сложно като процес. Туинингите, така наречените e-туининг, електронно обвързване – това са стратегии, които са важни в новата програма, като те представляват основна точка за контакт за училищата. Е, аз мисля, че всичко това е от полза. Имам още една теза. Трябва да се обединят различните сектори на образованието. Трябва да има сътрудничество между различните образователни сектори, но това не трябва да е основната цел на следващия проект. Основният елемент трябва да бъде възможността за мобилност на учениците – Става въпрос за представители на различни сектори на образованието и тяхната специфика трябва да се отчита. Проекта Comenius Regio е добър пример. Той би трябвало да бъде доразвит и да играе по-голяма роля в програмата – т.е. помага за осъществяването на по-добри връзки между училищата. Би трябвало да укрепим сектора на средното образование. Защо? За да постигнем целите на програмата Европа 2020, средното образование е най-голямата целева група, когато става въпрос за цифрово измерение. Някакси, като гледам програмата Младеж в действие, виждам, че училищата са по забравене, Говорейки за сектора на средното образование, имаме нужда от увеличение на бюджета. Училищата са важни, защото те полагат основите на бъдещия живот на хората, на образа на Европа. Нека да не забравяме и процеса на европейска интеграция. Всички знаем за кризата, трябва да гарантираме, че следващото поколение а, трябва да може да знае какво може да получи от Европа и какво може да даде на Европа. Не трябва да, не, да забравяме, че всеки млад европейски гражданин започва своя съзнателен живот като ученик. Искам да приключа с един разговор, който проведох с един полски преподавател, една учителка от Полша. Срещнахме се веднъж по време на участието в една програма. Тя ми каза, че на 1 септември 1939 година е посетила гроба на баба си, деня в който Полша беше нападната и започна Втората световна война. В училище сега децата се учат е, на това, че Европа не е нещо дадено, е, нещо, което се получава ей така от нищото, е, просто безплатно. Европа е успех на дълго сътрудничество и Комениус е символ на този успех. Благодаря за вниманието. Много благодаря, господин Шпилкамп. Преминаваме нататък. Младеж в действие. Господин Матяшич. Мисля, че и той има PowerPoint презентация. Къде сте? А, вие нямате PowerPoint презентация, така ли? Добре, ваш ред е. Моля ви да останете там, където сте. Вие сте най-младия експерт. Уважаеми членове на Европейския парламент, гости, за мен е много голямо удоволствие и чест да присъствам на тази среща, която през... аз съм като представител на Европейския младежки форум. Това е организация, която представлява 98 международни младежки НПО и Националния младж... младежки съвет. Бележка от председателката към оратора да говори по-бавно. защо е важно да се говори за една постоянно развиваща се програма Младеж в действие, младеща в действие, защото това означава да се изправяме и да намираме начини за разрешаване на най-актуалните въпроси, като например безработицата сред младеща, пасивността и да превърнем по този начин младите хора на Европа в истински пълноценни европейски граждани. Мобилността, висшето образование и доброволческата дейност са сред приоритетите на нашата организация и на всички млади хора на нашия континент. Признаването, адекватното признаване на работата – на младежките организации с и за младите хора е изключително важна. Социално-економическите нужди на младите хора трябва да бъдат в фокуса на нашето действие. Доброволческата дейност и активното участие са най-важните елементи на тази младежка организация. Аз ще се опитам да ви представя защо като резултат от обществените консултации Европейската комисия и нашият Европейски младежки форум отделиха най-важните елементи, които се състоят от политика, специализирана и насочена към младите хора и инвестиции инвестирането в младеща само ще увеличи шансовете на младите хора да успеят. Финансовите програми и финансирането на съществуващи и бъдещи специализирани младежки програми ще помогнат на младите хора да участват активно като доброволци в други програми за други млади хора в доклада си инвестиране в бъдещето многогодишна финансова рамка, Европейския парламент подчертава, че младеща в действие като програма е с малки разходи, но с големи ползи. Съответно, тя е изключително ефективна. Европейския младежки форум и Европейския парламент заедно и по-отделно са искали нееднократно продължението на независимата програма Младеща в действие след периода 2013 година. Европейския младежки форум би искал да се проведат още консултации с обществото, защото в предишното проучване 7000 отделни лица и организации или обществени органи участваха, като 40% от отговорилите бяха за продължаването на програмата като отделно, отделно създадена програма а 43 посочиха, че програми трябва да има повече и независими една от друга, за да могат да се концентрират върху различни нужди и специфики на младеща. Както органи... С това искаме да покажем, че както организираната младеж на Европа, така и тази, която не участва в организации, има нужда и е готова да работи за своето бъдеще. Младежките организации са основните бенефициенти на всички тези условия, на програмите и на работата на нашия форум като цяло. Националните агенции също имат много голяма роля в това действие и всички, които споменах до тук, са за независими програми за младежи. За сега обаче комисията продължава да не им обръща внимание. Ето защо ние апелираме към вас, гражданите на Европейския съюз, да ни чуете и да ни помогнете. Европейската комисия има своите отговорности, но Лисабонския договор посочва, че Европейския съюз като цяло има задачата да подкрепи своята младеж във всички сектори. Новата програма за младеща трябва да се превърне в инструмент за прилагането на взаимно допълващите се политически програми. Ние искаме програма, която да бъде фокусирана върху неформалното обучение и образование на младите хора, за да се подкрепи автономността на младежите, за да съществуват и да се увеличават младежките организации, които само демонстрират многообразието на младеща в Европейския съюз нуждите на всички млади хора в цяла Европа трябва да бъдат отразени от работата на тези програми. Какво целим? Социални промени, намаляване драстично на безработицата сред младеща, потушаване на ксенофобските настроения сред младите. Ние знаем, че основното предизвикателство пред европейската образователна система днес е да въоръжи всички с онези компетенции, умения и знания, които ще ни подготвят а за все по-конкурентната среда, за да можем да продължим ние да бъдем център на съвършенството на економиката на знанието и иновациите. Знаем обаче, че младите хора имат още много а, изисквания и те не могат да бъдат винаги посрещнати и реализирани само от официалната образователна система. Солидарност, загриженост, разбиране – това трябва да се окоръжава сред младите и сред възрастните. Младите хора в Европа са много разнообразна група, но те имат една обща необходимост да станат автономни граждани. Автономност означава младите хора да имат необходимата подкрепа, ресурси и възможности да живеят независимо – да управляват живота си, да се радват на пълнокръвно политическо, економическо и социално участие в обществото. Официалните образователни системи, разбира се, се опитват да решат тези проблеми, но и неофициалните структури също имат много значимо място неформалното образование може да помогне много, както в национален мащаб като инициативи, така и в отделни неформални организации. Всичко това допринася за развитието на уменията хора, които никой друг не може да подпомогне. И все пак, характера на тези умения, които са не толкова материални, не толкова осезаеми и затова трудни за установяване и подпомагане, може да се направи само извън формалната образователна система. Ето защо младежките действия, програми и организации са толкова важни. Междукултурните умения, а за екипна работа, дисциплина, отговорност, лидерство, планиране, управление на проекти, координация и решаване на проблеми са някои от тези умения, за които говорих. Младите хора трябва да бъдат в центъра на образователната система. Техните умения са тези, които трябва да бъдат развивани. Европейският младежки форум също така вярва дълбоко в образованието през целия, обучението през целия живот. Ние се радваме на все по-развиващите се и усъвършенстващи се учебни програми, но сме против това, че няма програми за неформално образование и обучение. Не се поставя фокуса върху младежките организации, които могат да предоставят възможности за това неформално обучение. отделни лица участват на доброволни начала в такива форми на обучение и стават активни участници в процеса на възприемане на нови умения. Младите хора се сдружават заедно на доброволна основа и се грижат за предоставянето на онези условия, които ще помогнат за задоволяване на нуждите на други млади хора. Младите хора, които имат по-малко възможности в сравнение с другите, са тези, които се нуждаят от конкретни, конкретно внимание и специфични форми на подпомагане трябва да се постигат стабилни резултати, което означава, че проектите, които се реализират, трябва да бъдат постоянно оценявани и тяхното въздействие подобрявано. неправителствените организации са тези, които имат сериозен опит в реализацията на такива проекти, свързани с младите хора. Бъдещата програма трябва да стъпи по-здраво върху принципа на сътрудничеството, за да може да се предостави повече и по-добро образование, повече възможности за неформално обучение – и за изграждане на уменията на младите хора да им се даде повече пространство да се изяват, да бъдат доброволци и да участват в изграждането на своя живот. Липсата на възможности пред младеж, младежите да обогатят своя живот е нещо, което постепенно трябва да бъде преодолявано. Като резултат от публичните консултации се разбра, че младежките програми трябва да подпомагат инициативата на младите хора, но също така да се разширяват капацитета и устойчивостта на всички организации и програми, които се занимават с младеща. За да се развиват техните индивидуални умения – и ние знаем, че европейските младежки, младежките организации в Европа са тези, които промотират европейските ценности и европейския стил на живот. Само 32% от анкетираните при едно проучване млади хора казват, че напълно осъзнават какво се включва в понятието истински настоящ европей... европеец. Това означава, че има нужда от много повече проекти, от ангажиране на млади хора, а в дискусиите, които се водят преди и по време на изработването на политиките в Европейския съюз. Ключовата роля на младите хора се подценява. Еразъм като програма не предоставя достатъчно възможности за по-нататъчно развитие на уменията, които вече са изградени у младите хора. Това може да създаде известни проблеми, защото в дългосрочен аспект младите хора няма да могат да играят важната си, централната си роля в развитието на Европейския съюз ако се направи необходимото сега, разходите ще бъдат по-малки, а резултатите по-големи. Качеството и устойчивостта на програмите може да се измерва по различни начини и трябва да се прави на постоянна основа, за да могат младите хора да се възползват от всички възможности, те трябва да бъдат подкрепени на своята младежка конференция в Европа ние подчертахме, че трябва да ни се помогне, за да помогнем и ние в бъдеще. Ние не искаме нещата да остават така както са, макар че те се развиват, но трябва да върват още напред. Потенциалните бенефициенти – трябва да бъдат подпомогнати и в това да се намали административното бреме а при разработването, кандидатстването за проекти и тяхната реализация. Защото това е още една гаранция, че ще участват необходимите проекти с финансиране и те ще бъдат добре насочени към тези, които имат нужда от тях. И тъй като времето ми свършва, една последна бележка. Действията на бъдещата програма за младеща трябва да бъде реализирана в съответствие с най-актуалните нужди на младите, за да се постигнат устойчиви резултати. Освен това, доброволческият елемент трябва да бъде подчертан и подкрепен. Настоящата програма Младеща в действие и нейните предшественици в Европейския съюз цели едно да бъде в помощ на младите хора на Европа, да ги направи горди и амбициозни – за да могат да участват всички младежи в демократичния живот, защото младежките организации са елемент от активността на европейските граждани. Младите хора и младежките организации заслужават всичко това и още много. Благодаря. Danke. Много благодаря, Пита. А сега ще дам думата на доктор Вути. Той ще говори за програмата Еразмус. Еразъм. Не Еразъм за всички, а просто програмата Еразъм. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Почитаеми дами и господа, членове на Комисията по култура и образование, дами и господа. Разрешете ми съвсем накратко да ви представя темата на моята лекция. Докъде сме стигнали в момента с тези програми по отношение на висшето образование? Какво може да бъде направено по-добре? И какви са предложенията на комисията? и доколко те отговарят на нуждите на днешния ден. Има пет препоръки, които ще направя а, и отправя към Европейския парламент. Ето един, а, една диаграма, която а, съкратено, обобщено изобразява европейската а, политика в областта на висшето образование – тук са отразени всички континенти, както виждате. Има редица програми на Европейския съюз, които са предназначени да осигурят изпълняването на политическата програма. Някои от тези инициативи са много важни. Ако се спрем на европейския дневен ред, така както той е заложен в програмата Еразъм, която между другото сега отбелязва своята 25 годишнина и която вече има сериозни постижения. Имаме над 3000 е, институции за висше образование, които очакват, 2,5 милиони, милиона студенти са имали полза от нея, имаме 300 хиляди души в, в персонала, лекторския персонал – и което е особено важно от моя гледна точка, тя оказа сериозно влияние върху оисточтивостта на нашите резултати. Не само за отделните обучавани, но и за образователните заведения в Европа. И на последно място, но не последно по важност, програмата Еразмум стана модел за регионална мобилност и сътрудничество, университетско сътрудничество в целия свят. Има ли слабости? И какво може да бъде усъвършенствано? Преди всичко това е географският обхват на програмата, затова ще говоря за малко в малко по-големи подробности. Необходимо е модернизиране на програмата, която не е променена от 1997 година на миналия век. Необходимо е да възприемем стратегически подход за да вървим по-бързо напред. Необходимо е да се подобри качеството на мобилността, да подобрим начина по който се отпускат и използват еднократните помощи за студенти, така наречените грантове. Ето този, този слайд показва географският обхват на програмата. 33 страни партньори участват в Еразмус. Ако искаме а, да работим по-добре, трябва значително да разширим програмата, за да може тя да обхване а, всичките 47 страни, Виждате, че 25 000 студенти са учили в чужбина миналата година, а червената графика а, показва еднократните финансови помощи, които са отпускани на студентите. През миналата година, например, в Германия те са по-малки, отколкото при началото на програмата през 1988 година. Защо е така? Ако искаме ние да преминеме от 200 до 300 на 300 евро ни са необходими 15 милиона евро допълнително а, годишно. Това е увеличение с 50% на средствата, с които разполагаме. От гледна точка на заведенията за висше, висшите заведения, виждаме тук някои от техните проблеми. Увеличаване на бюджета, упростяване на програмното управление, интегриране на международните програми за висше образование, оказване на подкрепа на така наречената мобилност на университетските степени и дипломи. Окрепване и усъвършенстване на сътрудничеството между университетите и бизнеса. Обаче, свидетели сме на радикална промяна в структурата на програмата, в която трябва да се интегрират всички образователни програми, всички програми за професионална квалификация. Комисията изисква програмата да бъде интегрирана и да изоставим подготовката на секторни, отделни секторни програми. Да се откажем от някои програми, иска се да се откажем от някои програми, които са доказали полезността си. вече чухте от преждеговорившите някои съображения по тези въпроси, но нека се опитам да иллюстрирам това, което казвам. В левата страна на слайда виждате, че тези програми трябва да се интегрират в една нова програма. Тези, които са отбелязани с червено, са университетски програми. И виждате, новата програма е разъм за всички. Но тук става дума за промяна на парадигмата. В лявата страна виждате различните възможности, които са много ясни, когато става дума за отделните сектори. А в дясно виждате кои ще изчезнат или най- ще бъдат изоставени. Тоест, тук говорим за една а, недостатъчност, която ще се отрази на онези, които ще а, ползват програмите. Не искам да давам повод за дебати, но става дума за подвижността на студентите. Самата програма е разма на закашение, което значи Европейска програма за осигуряване подвижност на университетските, мобилност на европейските студенти. Това първо. Второ, ако погледнете бюджетите на отделните сектори, виждате за какво става дума. Бюджетите трябва да се определят съгласно действията в различните сектори. По действия това е така, но по сектори не. За да имаме сигурност в планирането, ни е необходим сериозен дял от бюджета – да бъде отразена в правната част на предлагания текст. Необходимо е наистина опростяване, но навсякъде ли е необходимо подобно опростяване? Управлението не значи само управление на финансовите ресурси. Става дума за съдържанието, което трябва да се транспонира. И отговорността за децентрализиране на националните програми – а, трябва да падне върху плещите на страните членки. А, и четвърто, дефинирането, описанието на програмата е цяло ще твърде общо. Е, липсват редица звена, но това може да се поправи. Но все пак може да се каже, че програмата може би е всъщност по-добра, отколкото изглежда при първи прочит на предлагания документ. Е, можем да бъдем оптимисти. когато става дума за възможности за мобилност, а, това може да се бъде постигнато а, чрез а, интегрирането им в програмата. Ние сме за мобилност, разбира се. И тук става дума за три насоки Искаме програмата да има осезаемо въздействие, европейско гражданство, международна привлекателност, изграждане на мостове и интраевропейско висше образование – Необходимо е да се вземе преди тук процеса от Болоня, сътрудничеството с азиатските страни в рамките на АСЕАН. Също така необходимо е да изграждаме връзки с други образователни сектори, които вече са обхванати в рамките на обучението през целия живот. Ето някои от дейностите, които се предлагат за постигане на това. Важно е да се отбележи, че всички елементи на програмата Еразъм, които са доказали полезността си, трябва да бъдат запазени и усъвършенствани. Те трябва да бъдат укрепени чрез развиване на стратегически партньорства. По този начин ще се осигури необходимата добавена стойност. Това първо. Второ, трябва да използваме не само съществуващият инструментариум, но също така и да вземем предвид международните измерения, да включим програмата Erasmus Mundus. Трябва да се види дали си струва а, самото име Erasmus Mundus да бъде изоставено. Има тази идея има и защитници, и критици. Но трябва да погледнем какво става извън Европа. Не може да останем безразлични към останалия свят. Така че, когато говорим за интегрирането на Erasmus Mundus в общата програма, трябва да се отнасяме критично. Когато става дума за съвместните магистърски и докторски програми, евентуално докторски програми трябва да се прехвърлят към програмата Мари Кюри. В някои отношения, може би това е правилно, но не смятаме, че е добра идея, в крайна сметка, защото а, докторските програми, които са част от а, Болоня, са важен елемент а, от Еразмус Мундус. Не искаме да загубим тези докторски програми. Затова едва ли би било добра идея да ги прехвърлим към програмата Мари Кирик към Хоризонта 2020. Да, когато говорим за заеми, ако те са альтернатива, а не заместител на това, което използваме до сега, тогава няма да има проблем. И накрая трябва да кажа, че има една област, на която съм по-разтревожен. И това е интегрирането на програмите Tempus, Alpha и EduLink. Става дума за изграждането на капацитета на международното образование, като а, се обърне внимание на съседните страни. Това изглежда разумно, но не трябва да забравяме, че в момента някои страни например, в централно-азиатските страни, не са включени. Алфа и Едолинг са пример за това. До сега тяхното внимание е главно обърнато към Латинска Америка и Африка, но Азия изобщо е пренебрегната. Азия е много важен континент за света и за Европейският съюз азиатските страни не трябва да се пренебрегват. Ето някои опасения. Ще загубим ли видимостта и а, чувството, че сме собственици на тази програма? Второ, дали трябва да преминем от а, секторен и регионален и а, подход по дисциплини към административни програмни продукти. Трето, ще трябва ли да се конкурираме за финансиране с други сектори на образованието? Не мисля, че това е необходимо, не мисля, че комисията го иска. И накрая ще постигнем стабилност и сигурност на дългосрочното планиране или ще ги загубим. Това е особено важно, защото то е свързано с координирането на секторните бюджети и правната страна на, доку... на нашите действия. Комисията ни дава три насоки на действие. Те са хоризонтални и са отчитат секторната специфика, нещо, което би трябвало да гарантира, поне в миналото е гарантирало успеха на програмата. И сега накратко да ви е, запозная с петте препоръки, които съм формулирал. Първо, трябва да укрепим европейската е, образователна политика чрез тази програма. за да можем да постигнем целите на Болонския процес, а не само на хоризонта 2020. Второ, трябва да има значително увеличаване на бюджетните средства, за да се включат нови елементи за разширяване на географския обхват и подобряване на достъпа до програмата. Това е особено важно. Необходими са по-добри еднократни помощи, така наречените грантове. Трябва да отчетем нуждите на учащите се с специални нужди. Трето, когато говорим за структурата на програмата, трябва да помислим за новия подход, който предлага комисията. И трябва да запазим известните имена, които сме използвали до сега и които хората познават. Четвърто, трябва да определим минималните бюджети за различните образователни сектори, за да имаме сигурност. И накрая – моля, нека се стремим да бъдем колкото по... предлагаме колкото може по-прости решения. Прости, прозрачни, лесни за прилагане. Както за бенефициентите, така и за организациите, които използват демонстра... децентрализирани програми. По този начин ще може да допренесем за успеха на бъдещите програми в Европа. Благодаря. Благодаря, а, доктор Вутик. А сега бих искала да дам думата на господин Паси Салберг. Мадам Чер. Госпожо председател, уважаеми евродепутати, госпожи и господа. Първо, много ви благодаря за възможността да се обърна към този форум. След първите трима изказали се, аз ще представя позицията на една по-малка страна от север. Аз ще погледна на новите предложения относно програмата от две гледни точки. Първо, като генерален директор на СИМО, Центъра за международна мобилност в Хелзинки, Финландия, който действа под шапката на Финското министерство на образованието и културата. Той има персонал от около 130 човека. Симо разполага с, разлиня... с различни системи за финансиране от Скандинавия и администрира програмите на Европейския съюз. На второ място говоря ви като човек, който има опит от много различни международни организации. Работил съм като учител, като политик. Разбирам каква стойност има интернализацията за хората в глобалния свят. Работил съм за Европейската фундация за обучение, ОИСР, Световната банка. И в своя опит съм разбрал, че Европа и европейците представляват един много интересен и жив континент. Днес ще направя един по-широк обзор на тази програма, за разлика от предишните оратори. Бъдещето на Европа е в нейното население, не само когато става въпрос за економика, но и за социално сближаване, мир и щастие. Ето защо е изключително важно да продължим да инвестираме в хората в следващите години. Още преди около 250 години Бенджамин Франклин заяви, че инвести инвестициите в образованието винаги имат най-голяма възвръщаемост. Ние в Европа трябва да вярваме, че инвестициите в хората са най-добрите дългосрочни инвестиции. В тази връзка ние трябва да обсъдим новото предложение за програма на Европейския съюз Еразмус за всички. Тя носи това название в момента. Предизвикателството пред всички нас естествено е, че никой от нас не знае как ще изглежда света в следващите 7 години и как световното развитие ще засегне Европа. През следващите няколко години ще станем свидетели на все по-засилващ се брой млади хора, които ще търсят работа на европейските трудови пазари. Според прогнозите ще има работа само за някои от тези млади хора. Едновременно с това нашите държави застаряват, ще има по-голям брой възрастни хора, които ще са по-добре образовани, по-здрави и по-богати от предишните поколения. На трето място мобилността на хората диверсифицира Европа и води до възможности за конфликти, блъсъци, дори насилие. Всички тези сили формират Европа и ние не трябва да го забравяме. Финландия, точно както съседните си скандинавски страни, извлече голяма полза от участието в програмите за обучение и образование на Европейския съюз през последните 20 години. Когато Финландия избра програмата Erasmus през 1992 година само 150 чуждестранни студенти дойдоха в Финландия. Днес цифрата е над 6000. Тенденцията е същата в други програми. Програмите на Европейския съюз продължават да играят важна роля, когато става въпрос за финансирането и създаването на транснационална мобилност между Финландия и останалата част от Европа. Например, един от а, всеки двама студенти и три четвърти от нашите студенти, които отиват в чужбина, се финансират от Еразмус. Леонардо да Винчи дава средствата за около 50% от мобилността в сектора на образованието. Една трета от училищата от средното образование в Финландия участват в Комениус. Това са само някои данни от образователната дейност в моята страна, но те са показателни. Предложението, което обсъждаме днес, представлява последователността на Европейския съюз в тази област. Освен това, предложението демонстрира, че образованието и обучението получават водеща роля в стратегията ЕС 2020 година. Увеличаването на финансирането е добре дошло. То е необходимо за да се постигнат економическите и социалните цели на Европейския съюз. В същото време има някои недостатъци в настоящия вариант на предложението. Нека да очертая основните елементи, така както ги виждаме ние в Финландия. Общо погледното има две проблемни области. На първо място бихме искали да има повече възможности за обучението през целия живот. Предложението не отчита адекватно ключовите предизвикателства пред Европа днес и утре, както беше подчертано от предишните оратори. Има новообучени млади хора, които навлизат на трудовия пазар в Европа и те търсят работа. Ако прочетем внимателно предложението, ще се запитаме дали ролята на професионалното обучение и образование именно да насърчава заетостта, е, дали тази цел е изпълнена. На второ място, бихме искали да има повече възможности за възрастните да се учат, но предложението не казва нищо за възрастните и за тяхното обучение. И не планира достатъчно мерки за да се отприщи този сребърен потенциал на Европа. На трето място, тъй като училището е единствената институция, която покрива бъдещето на Европа от гледна точка на човешките ресурси, ние би трябвало да се обърнем повече към нуждите на бъдещото поколение. В повечето страни младите хора общуват със своите връзници повече от когато и да било. Те вярват повече в предразсъдъци, отколкото преди, в ценности. Новите програми трябва да дадат възможност за мобилност и сътрудничество за всички ученици, независимо в какво училище се учат те. Освен това, конкретните черти на сектора на младеща отсъстват от предложението. Например, социална интеграция, участие на младеща и активно гражданство. Тези елементи бяха движещи сили на съществуващите програми. Ние смятаме, че предложението може да се промени, като се преосмислят тези аспекти. Като цяло, бъдещата програма трябва да бъде по-обхватна и по по-уравновесен начин да отчита нуждите на различните целеви сектори. Сектора на младежите трябва да получи отделна глава, както е предвидено за различните дейности и трябва да има бюджетен ред за обучение на възрастните хора. Още по-важно е обаче новата програма да предвиди ресурси за различни целеви групи, за да се гарантира адекватното финансиране на всички сектори. Иначе, опасявам се, няма да знаем как ще изглежда новата програма, в крайна сметка. На второ място, искаме да се отвори сътрудничеството с трети страни за всички. Бъдещето на Европа, наред с друго, зависи от външните отношения и сътрудничеството с съседните и страни. Ето защо е изключително важно, когато е възможно, нашите ученици и студенти да могат да създават контакти и приятелства не само в Европа, но и извън границите й. Европа не трябва да се разглежда като един остров в океана. Вероятно е късогледа тази стратегия, според която сътрудничеството в международен план се ограничава само до някои сектори. Програмата ще продължи до 2020 година и е трудно да се разбере как ще изглежда Европа тогава. Може би нашите съседи от Северна Африка ще могат да се възползват от програми в Европа и защо пък ученици от Европа да не се възползват от програми в страните от източното партньорство, а какво да кажем за възрастните хора, защото да не могат да участват в подобни програми за обучение в други части на света. От 1992 година насам Съюза работи по различен начин, за да се засили сътрудничеството между хората и за да се укрепи гражданското общество в съседните страни на Съюза и в други части на света. Опасяваме се, че планираните финансови средства няма да дадат възможност за нещо подобно. Ето го и нашето предложение. Нека да оставим вратата отворена в новата програма за сътрудничество с трети страни – към всички сектори, не само за младеща и висшето образование. Може да се случи така, че да има непредсказуеми промени и да има нужда от по-задълбочено сътрудничество в трансграничен план. Госпожо председател, след като очертах нашите притеснения, искам да дам позицията и на Националната агенция. Ние смятаме, че Програмата е разъм за всички. Има както силни, така и слаби страни. Те трябва да бъдат очертани. Ето някои от тях. На първо място. Ние смятаме, че предложеното оптимизиране и упростяване на програмата е нещо добро. Нашия опит показва, че съществуващите програми имат твърде различни типове дейности, които често са твърде дребномащабни, за да имат сериозно въздействие. Очевидно е, че университетите имат различни потребности спрямо младежите. Ние смятаме, че има възможност за рационализация относно това как тази нова програма може да се приложи и администрира. Опростяването ще подпомогне клиентите и ще даде възможност и за по-добра администрация, което е необходимост с оглед на настоящия економически климат. На второ място, трябва да има по-голямо въздействие и по-малко административно бреме. Когато първите младежки програми бяха създадени в Европа в края на 80-те и началото на 90-те години, голяма част от администрацията беше централизирана в Брюксел. С течение на времето нещата се промениха и управлението на проектите и програмите беше прехвърлено в националните агенции на участващите страни. Засилената децентрализация на подбора на проектите и управлението на програмите в страните участници несъмнено представлява успех. Тези програми са станали по-достъпни за целевите групи и освен това вече са по ефикасни. Тази тенденция определено трябва да продължи. Предложението за новата програма обаче не е ясно в тази връзка и би трябвало да бъде направено по-конкретно. Много е важно, в допълнение към дейностите за мобилност, да се включат и децентрализират напълно стратегическите партньорства. И на трето място, много е важно да се засили последователността и ефикасността. В Финландия всички програми се администрират от националната агенция, наречена СИМО. Дори и в контекста на настоящото положение, СИМО се дава за пример. Нашия опит показва, че трябва да се концентрират различни елементи от една програма в рамките на една агенция. Особено това е полезно за страни, които са от калибъра на Финландия. По този начин се увеличава сътрудничеството и видимостта и освен това се подсилва експертната роля на Националната агенция, а това пък от своя страна води до постигане на целите на Европейския съюз. Важно е националните агенции, които прилагат програмите на Европейския съюз, да разполагат с времето и ресурсите, за да приложат дневни, е, дневно администриране. Симо разговаря често с представители на е, финландското общество, освен това Разговаряме с колеги от Съюза и други оператори по дейности за мобилност. Скоро ще приложим един инструмент, според който ще видим как младите хора формират своите ценности, навици, предразсъдъци и така нататък. В тази връзка ще видим въздействието на програмите, които предлага СИМО и Европейския съюз като цяло. Госпожо председател, Европейските програми осъзаемо допринесоха за развитието на системите на образование и обучение в Европа и сектора на младеща, съответно на нашите общества. Те подобряват уменията и компетенциите на хората и допринасят за конкурентоспособността на Съюза като едновременно с това овластяват онези лица, които нямат толкова големи възможности за развитие. Важно да се отбележи, че програмите са един от малкото инструменти, насочени пряко към гражданите на Европа. Участието в програмите създаде едно поколение, което е по-открито към други култури, по-толерантно и съответно демонстрира по-малко ксенофобия. Програмите подкрепят активното гражданство. Тези програми за мобилност и за младеща продължават да са изключително важни за Финландия и за другите страни, за да се укрепи европейското измерение и добруване в нашите общества и извън тях. От гледна точка на скандинавския север, тези програми са особено важни поради важността на интернализацията в нашия регион. Как можем да използваме интелигентно нашия малък бюджет? Ами като инвестираме в човешки капитал, в социален капитал, в бъдещето на нашия цял регион. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Мисля, че чухме цял набор от коментари, чухме похвали, чухме критики. Предлагам да продължим по дневния ред. В края чухме един коментар, свързан с факта, че не трябва да забравяме застаряващите хора в Европа. За съжаление, успяхме да поканим само четирима експерти. Аз а, бих искала да поканим човек, който да представи Грунвик. Радвам се, че споменахте този проблем. Ще трябва да се изправим пред него в следващите години, независимо дали ни харесва или не. Колеги, моля ви да сте максимално кратки, когато се изказвате, за да имаме възможност да чуем и отговорите. Госпожа Неведалова от Словакия. Дякам вам пекни. Хцела би съм са учите всички Благодаря много. Бих искал да благодаря на всички експерти за детайлното представяне на своите позиции. И може би се пообърках малко в някои от вашите обяснения защото мисля, че освен господин Матяшич, никой друг не предложи идеи за това какво да правим с новата програма Еразъм. Дали а, а, приоритетите на настоящата да бъдат променени, за да се актуализира новата или какво? Предложения за това какво да се направи в тази нова програма е важно, а ние не го получихме чак толкова. Верно е, че не всички възрастови групи в нашата организа... в нашите структури са еднакво представени и наистина трябва нещо да направим. също така в сферата на образованието. Все повече хора трябва да получат възможности и подкрепа а, за мобилност и за подобряване на образованието си. Благодаря. Следващия урод. Благодаря. Наистина, ще бъде добре да говорим кратко само няколко въпроса искам да задам за тази програма. Знам, че бюджета ще се увеличи с 70%. Това е нещо много голямо за всички нас. Но и съдържанието е много важно. Много е съществено да се разбере, че тези програми са създадени за хората, а не за администрацията. И за това си мислих последния въпрос. един от ораторите каза, че сега че сега ние сме в средата на една промяна на парадигмата и, как ли да го кажа, като че ли, по мое разбиране, ние сега се движим от е, едни мънички квартални магазин, магазинчета към големите супермаркети. Ако има някой, който се притеснява от обечение през целия живот, а, може би трябва да се опитаме да намерим в тези големи супермаркети, предлагащи всичко, а, отговора, за да може всеки според това, което му трябва, да се насочи към щанда, който му трябва и да го използва фигуративно казано. Да, наистина променяме парадигмата в момента и може би наистина трябва да поставим много по-силно ударението върху факта, че тези програми са за хората, за гражданите, а не за администраторите. По отношение на програмата Комениус – Нека да видим дали наистина това е успех. Просто задавам въпрос. А, въпрос към а, Томас Шпилкам, който а, ни представи Комениус. Разбира се, да се пътува е добре за всички, включително и за училищата, но може би трябва да наблегнем повече на обмената на положителен опит и на добри практики. Може би трябва да намерим ето такива по-различни, по-нови начини за подобряване качеството на образователната система и продукта и образованието. Имам чувство, че това не се прави е, все още в Комениус. Благодаря. аз бих искала да отговоря. Но не съм тази, която трябва да отговори, казва председателката. Господин Ейпо. Благодаря, госпожо председател, за това, че ни предоставихте възможност да чуем мнението на експертите. Аз като финландец обичам подробностите. Един от ораторите а, говори а, за инструмента а, за кредитните гаранции или гаранциите за заеми. Разбира се, става въпрос за ученици от горния курс и студенти най-вече и а, държавните гаранции за техните заеми. Има в някои държави членки такава система, която функционира, но въпросът е дали студентите а, смятат, че тези програми са атрактивни дали им помагат. Фактът, че а, доста току-що завършили университетското си образование млади хора в Европа, а са безработни, едва ли прави нещата по-привлекателни по отношение на нашето образование. И не всички държави членки, освен това, искат да участват в тази схема. Иначе, как може един студент, който отиде да следва в друга държава членка, да си осигури такъв заем или да получи такъв заем, ако няма във всички държави членки тази система. Това, което искам да кажа всъщност е, че хората се страхуват, че настоящите програми, които бяха успешни, може би няма да бъдат продължени. И тогава обучението, образованието, как ще бъде подобрявано и модернизирано. Очевидно комисията ще трябва да отговори а, на този въпрос, защото експертите не са тези, които могат да отговорят. Можете да го направите по-късно, госпожа Коста. Благодаря много на експертите. за висококачествените и ясни послания. Има няколко неща, които а, бяха казани от всички тях. Например, че трябва да има по-интегриран подход в програмите, във връзка, разбира се, с бюджета. Аз смятам, че доста въпроси има, които трябва да се зададат. Ето от мен няколко. Да, някои програми могат да имат много а, добър резултат като комуникация, но не и като резултати. А мога ли да помоля представители на Европейския младежки форум а, какво мислят по този въпрос? Смятате, че тези програми трябва да бъдат автономни ли? Примерно, младеща в действие, спортната програма младеща в действие също трябва да бъде самостоятелна. Тоест, има доста повече възможности пред, освен това, да се заменят някои програми с нови, а просто трябва да има един гаранционен фонд, който да позволи на повече млади хора, които все още се обучават, да получат заем. А, аз бих искал да чуя мнението на представителите на Младежкия форум по този въпрос. нещо друго. Обучение за целия живот. Комениус е насочен към училището. Но имам въпрос към комисията. Няма ли риск в това да се обърка всичко? Ам, искам да кажа този микс между действия по сектори, може да се окажат не особено ефективни. Комисията иска опростяване, но мисля, че опростяването не трябва да бъде правено само ей така, с цел да изглежда по-добре. Въпросът е да постигнем целите си. Много е важно да осъзнаем колко трудно е да се изгради добро име на една програма, а сегашните програми, тези, които действат в момента, вече са спечелили това добро име. И а, всъщност експертите го казаха, но мисля, че вие от комисията не слушахте докато те говорят. Следващия оратор, моля. Да, благодаря, госпожо председател. Благодаря на експертите. Вие допринесохте много, а за това изключително а, информативно изслушване. Моите очаквания във връзка с това изслушване беше, че ще се постави по-голямо ударение върху това как да има ам, връзка между участието на младежите в сега действащите програми и разширяването на това участие в бъдещите програми на базата на използване на структурите, които вече съществуват. Ето защо си мисля, че е добре а, малко разяснение да получим от комисията. И второ, в, в някои сфери мобилността функционира добре. Но, като погледнем ключовите цели, виждаме, че там няма мобилност. Да, разбира се, и за отпадналите от училищата се говори, но броя на студентите трябва да се увеличи. Аз не смятам, че мобилността единствено може да увеличи броя или да направи достатъчно атрактивни учебните заведения. Президента Барозо направи в тази връзка един коментар във Виена. а именно, че сме длъжни да погледнем много отблизо това, което сме пропуснали да направим и можем да направим за младеща. Да, благодаря, госпожо председател, казва следващия оратор. Бих искал да посоча следното. Вие, госпожо председател, заедно с поредица от колеги, аз сте за това да се разшири програмата Еразъм към а, хората в бизнеса, младите хора в бизнеса и други. Не трябва да забравяме, че между обществото, в което са живеели родителите и живеят сега младежите, а, има сериозна разлика поради дръс, а, о, невероятния бум в развитието на информационните технологии. Как виждате а, обвързването на обучителните програми, участието в а, изработването на политиките и всичко това като функции и мрежите, за да се постигне по-добър резултат. Благодаря, госпожо председател. Разбирам, че за всички са важни тези програми, свързани с младежите, не само за да бъдат обучавани младежите, а да бъдат приближени също така и към изграждането на Европа. Толкова много предимства има в изграждането на Европа в сферата на образованието. Какво може да се предложи, например, а, в посока на следното. Във всички училища в Европейския съюз да се използват образователни предмети, които да популяризират дейността, функциите, историята и целите на европейските институции. Това ще даде една много по-ясна представа на младите хора, живеещи в Европейския съюз, за това какво се случва и ще ги привлече към изграждането му. Chciałem szczególnie podziękować e, przedstawicielom. Искам да благодаря на всички експерти за интересните им лекции. Мисля, че ние всички получаваме стотици електронни съобщения от различни организации в нашите страни и в районите, в които живеем, настъпват големи промени в младските, младежките организации и знаем, че младите, пък и техните родители се тревожат от тези промени. Напитам се, дали целите на Хоризонт 220 са достатъчно ясни. Да, ясни са. Въпросът е да се използват уменията на милиони европейци. Но ясно е, че съвременното училище не може да догонва бързо променящия се свят. А промените се ускоряват и от кризата. Виждаме какви проблеми има млади, младежите да се намират работа. Защото училищното образование не гарантира работа, нито пък университетското. Грундлинг, Еразмус, Комнениус, това са чудесни програми, защото тогава не са необходими промени. Съгласен съм с доводите на комисията, съгласен съм Съгласен съм, че трябва да се опростяват процедурите. По-добре да, да се дефинират целите. Затова трябва да си зададем въпроса дали е по-добре да имаме тези отделни програми или да имаме една обобщена програма за сметка на независимите една от други програми. Е, Грунлинг, е, е, Комнениус, Леонардо. Едната допринася за нуждите на по-възрастните граждани, другата играе голяма роля в, роля в а, формиране на умения у младите. Не знам какво мислите вие, но аз бих искал да има някаква гаранция, че всяка програма ще бъде автономна, ще бъде гарантирано нейното финансиране от бюджета и че програмите ще продължат. Какво мислите? Можем ли да имаме една голяма програма с независими сектори или пък а, много отделни програми? Не знам името ви, колежки, но ви давам думата. Можете ли да ни кажете как се казвате? Аз съм Има Кастело, аз съм нова депутатка от Ирландия. Благодаря ви, госпожо председател, за възможността да говоря а, тук, а, тъй като съм директор на Национална агенция. А, тези проблеми са ми много близки. Имам известен опит от прилагането на програмите. Съжалявам, че малко закъснях, изпуснах някои от интересните лекции. А, но чух а, и част от тях. Първото, което искам да кажа, госпожа председател, е споделям резервите на някои от изказалите се по отношение на имената на програмите. Знам, е, че много години е, е, работихме за да утвърдим имената на Комнениус и други програми, Едолинк и други, Алфа, не знам дали си струва сега всичко да бъде събрано в кюпа на Еразъм. Обсъждахме някои от решенията, как да преодолеем проблемите на младежката безработица. И един от проблемите а, беше свързан с а, професионалното образование и, и липсата на подобно образование. И трябва да кажа, че всички, които спомена говори тази сутрин, споменаха Еразъм, никой не спомена Леонардо. Но мисля, че трябва да запазим имената на програмите. Съгласен съм с това, че трябва да запазим отделни младежки програми, които са, да се прилагат и формално и неформално трябва да кажа, че липсата на достатъчна мобилност за възрастните учащи се е нещо, което трябва да се коригира. Това въжи и за учениците. Благодарна съм, че имам възможност да участвам в този дебат. Бих искала да участвам по-активно в формирането на този проект и а, ще ви бъда благодарна, госпожо председател, ако ми кажете какъв ще е графикът за нашата работа по-нататък. Процесът сега започва. Ще представя доклада си в началото на юли. След това започват летните, летната вакансия. И ако искате да помогнете за формирането на моите предложения, може да го разбирате, да го направите. Добре дошла сте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на експертите за техните интересни лекции. Някои от нещата, които се казаха тук, вече сме обсъждали в комисията. Бяха зададени много въпроси, затова ще задам един кратък въпрос за представителството на младеща. Преди няколко години работихме по младежката стратегия. И установихме, че тази младежка стратегия вече не играе никаква роля. Това ни очуди. Е, какъв смисъл има тогава от нея, ако тя не помага за нищо? Имате ли представа как ние можем да свържим младежката програма с младежката стратегия? как може да възстановим връзката помежду им. Ако е, имате представа как може да стане това, ще бъда много благодарна. Благодаря. А сега ще дам отново думата на нашите експерти да отговорят на зададените въпроси. Започвам пак с вас. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да отговоря на въпросите, които се отнасяха до училищата. Първо беше зададен въпроса какво може да направим, за да променим сегашното състояние на нещата. Съдържанието на образователните програми в момента е твърде общо. То трябва да стане по-конкретно. Тук стана дума за обучението през, цяли, през целия живот. И аз мисля, че програмата Комнениус постига успехи в това отношение. Разбира се, не всичко е измеримо в количествен смисъл. Но, когато става дума за годините, когато младежите се формират, от училището е, придобитите знания и навици е, минават по-късни в професионалния живот. Трябва да помислим за подготовката на учителите. Имаме хиляди от молби, които не можем дори да обработим. Надявам се, че ще получим е, обратна връз, обратно отзиви е, за резултатите от нашата работа. На италианският колега ще кажа, че да, необходим ни е и секторният подход, е, да работим в секторите, където са разположени нашите целеви групи. въпросът е не само какво могат да получат участниците от програмите, но какво могат да допренесат за тяхното развитие. Сега нещо за новите медии. Младите, които днешнат в един различен свят, как може да използваме електронното образование. А, това е един отличен инструмент. Но за да го използваме, трябва да вземем предвид какво може да постигнем с него. Необходим ли ни е, примерно, нов предмет? Европа, който да се преподава в нашите училища? Не, не мисля. Необходими ли са ни економически дисциплини в школската програма? Необходима ли е информация за това как работят европейските институции? Не, добре е да дадем на хората възможност сами да се запознаят с това, което представлява Европа. Е, какви са процедурите в комисията, например, с който се интересува, може да прочете наличната информация. Сега на въпросът защо изпитани работещи програми е, се закриват. Мисля, че не бива да се закриват. В рамките на една интегрирана програма ще имаме гарантиран бюджет. Не знам, не си спомням кой повдигна въпроса. Националните агенции вече имат съществуваща структура. И ако имаме един нов бюджет, в който сме, с който сме свободни да правим каквото искаме, няма да може да постигнем това, към което се стремим. Благодаря по първия въпрос за опростяването. Ние не сме против опростяването. Ние смятаме, както казаха и младите хора след оценката, че трябва да има намеса, трябва да има оптимизиране. Но какво означава това? Искаме да има една по-лесна рамка, по-бързи процедури, по-опростени, по-малко формални правила. Ако това е опростяване, то тогава сме за. Естествено не трябва да забравяме, че в момента предложението на комисията не казва нищо, което обикновено се включва в наръчника за употреба на програмата. Вие, като Европейски парламент, като демократично избрани представители на европейските граждани, трябва да кажете как вие смятате, че тези правила трябва да бъдат написани и комисията трябва да отчете това виждане в рамките на демократична процедура, за да може идеите, които очертаваме да бъдат одобрени в хода на една законодателна процедура. Госпожа Коста зададе въпрос относно младеща и спорта. Основателен аргумент. Ние не сме против спорта, искаме обаче да има равнопоставеност. Сега в Лисабонския договор има нов член относно специфичните компетенции компетенции на Съюза в тази област. Е, и ако спорта получи собствена програма, е, същото трябва да въжи и за младеща. Защо да не получим и ние отделна програма, тъй като става въпрос за една и съща законодателна логика. Е, в идеалната ситуация трябва да има независима програма за младеща. Не защото депутата Бекер каза, че системата е създадена така, а защото програмата Младеж в действие до сега е доказала, че изпълнява своите цели и че се грижи за нуждите на младите хора, като поставя ударението върху социалните аспекти. Знаете, че много млади хора се чувстват загубени. Вижте какво стана във Франция. Еразмус не се грижи за нещо подобно. Ние имаме програми и ако Оптимизирането означава тази програма да бъде включена в а, една цялостна система, то тогава добре. По отношение на а, социалните а, медии, ние смятаме, че онези, които управляват социалните медии, трябва да вземата позиция. Ние сега изготвяме документ с нашата официална позиция. Младите хора носят отговорност за своето поведение в а, онлайн среда. По отношение на съществуващите структури, програми, аз мога да подкрепя това виждане. Имаше още един депутат от италианския депутат Коста, грантовете. Ние като младежки форум не се занимаваме с нещо подобно, но нашите организации и членки се занимават с а, този проблем. Учениците са против. Е, те казват, че националните администрации носят отговорност и системата трябва да бъде укрепена, не трябва да се създава много по-високо ниво на ангажираност. Отговорността трябва да падне върху държавите членки относно грантовете, иначе нещата ще се объркат твърде много. И накрая, по отношение на стратегията за младеща на Европейския съюз, защо създаваме програми, които се обръщат само към определен тип необходимост. Ние не сме против ЕС до 2020 година. Да не забравяме обаче, че има стратегия за младеща и работихме дълго, за да я постигнем. Сектора на младеща си научи урока. Трябва да положим повече усилия, за да можем да обясним с какво се занимавам. Ето защо започнахме да говорим с езика на даването на, на, на възможност за заетост ето защо ние молим политиците да отчетат младежкия аспект и той да влезе в бъдещата програма. Благодаря, господин Вутих. Благодаря, госпожо председател. Първо по отношение на така наречената промяна на парадигмата. Трябва да има комбинация от двата подхода. Подход за младеща и подход за отделните сектори. Те са съвместими. Хоризонталните линии е, съществуват точно за да се оптимизира администрацията. Секторите съществуват за да може да има задълбочаване в някои политики и за да може да се предаде по-голяма конкретност на наблюдението и на целевите групи. Никой не е против включването на всички програми под една широка шапка. Въпросът е как ще се организират нещата. Ще ви дам един пример. Има призив за нови елементи в Еразъм. Аз съм за. Започнахме в края на 80-те години. Нека да ви дам един пример. Програмата е свързана с болонския процес. Е, процесът от Болоня определя степените на образование, бакалавър и магистър. В момента по силата на програмата не може да се даде приоритет и на бакалаврите, и на магистрите. А това трябва да се случи. Лекторите като брой трябва да бъдат многократно увеличени, за да има нещо подобно. възоснова на финансирането може да се е, даде заетост на хора от националните образователни институции в рамките на международната администрация. Имаме добър подход с така наречените фиксирани суми – Ако погледнете моята агенция в Германия, ще видите, че е имало 8 проверки във връзка с тази програма. Резултатите винаги са били положителни. Може да има по-малко проверки съответно по отношение на схемите за отпускане на заеми, докато те с допълнителен характер са приемливи. Но трябва да има и отпускане на безвъзмезна помощ. Още нещо. Тук не говорим за първата степен на висше образование. Когато става въпрос за бакалавъра, е, добре, но по отношение на магистратурите, когато се предлага заем, може да има определени рискове, но така или иначе може да се отпускат заеми. Така ще приключа. Мисля, че искате да побързаме. Господин Салберг, всъщност нямаше пряко насочени въпроси към моето изказване. Нека да кажа няколко неща така или иначе с оглед на чутото. Е, голяма част от нашите виждания зависят от нашия происход, от а, е, нашия опит. Както ви казах в началото, в Финландия всичко се управлява от една национална агенция и ние прилагаме настоящите програми по начина, по който се предлага тук. Аз съм съгласен с доктор Вутик, когато той казва, че програмата вероятно ще се окаже по-добра от а, плана на хартия за нея. Една от основните идеи, едно от основните очаквания е да напипаме точния пулс на структурата, как ще изглежда програмата в най-широки рамки. И един а, окончателен коментар – във връзка с предишния ни опит. В моята страна бихме имали полза от програма, която ще залага на трансбраншовия подход. Какво имам предвид? Би трябвало да имаме инструментариум, според който да се комбинират програми за обучение с програми за младеща. В момента нямаме такъв а, хоризонтален подход. Това очакваме да се случи, поне от наша страна. Благодаря. Благодаря. Като се има предвид, че аз а, не само председателствам, но и съм докладчик, аз а, умислям от дълго време тази тема и знам каква точно е моята позиция. Сега моята позиция доста се поукрепи. Вие сте прави, не може да се сравнява Финландия с Германия. Не може да има единен подход. Ние включихме нашите агенции в рамките на една обща организация програмата Comenius, например, работи с а, а, помощ а, за а, педагозите. Има и други подобни примери. Искам да разбера какво смята комисията и накрая аз ще кажа няколко а, мили думи. Комисията има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички експерти за техните изказвания. Изказванията бяха пределно ясни. Аз съм поне толкова доволен, колкото вие сте, госпожо Пак, тъй като и аз се чувствам оправдан с оглед на това, което чухме. Ние споделяме голяма част от това, което чухме. Ако не друго, поне споделяме отправната точка. До сега програмите са били чудесни. Erasmus Mundus, Tempus и така нататък, това са добри програми. И това е най-важното. Съответно, това означава, че стъпваме на една солидна основа, нещо, което може да служи за модел. Вторият елемент, по който сме съгласни, признаване на съществената роля на образованието, обучението и младеща за добруването и благосостоянието на нашите общества. Третият елемент, по който сме съгласни – всички проявяваме доста големи амбиции относно предложенията на комисията. Още нещо. Всички сме съгласни, че сме изправени е, пред трудни времена и съответно трябва да създадем предложение, предложение от комисията, което после ще бъде променено от съвета и парламента. Е, предложение, което да е убедително пред тези, които ще определят бюджета. И мисля, че имаме основните елементи, за да стане това предложение убедително. Кои са основните предложения, когато се определя бюджета? На първо място, по тясна връзка между програмите и развитието на политиките. Трябва програмите да отговарят на стратегията ЕС до 2020 година. Трябва да се гарантира, освен това, че тя ще допринася и за целите на стратегията ИТ 2020 и е, ще допринася за целите на рамката за сътрудничество в областта на младеща. Това е много важно. На второ място, трябва да оказваме все по-голямо въздействие и да се стремим да постигаме резултати. Чухме го това и от представители на Младежкия форум. И накрая имаме нужда от упростяване, не за целите на работата на институциите или на комисията. Така, мимоходом споменавам, че комисията е отговорен орган. Ще трябва да се отчитаме пред съвета, пред парламента след всяко едно предложение и ще трябва да обясняваме резултатите от нашите действия. Не ние се грижим и отговаряме за упростяването обаче. Националните агенции трябва да го направят за целите на финалните бенефициенти. Това са областите, в които общо взето мислим еднакво. Какво може да научи комисията? Някой говори за променящата се парадигма. Важно е да не се припокриват програмите. Казахте. Всъщност има промени в цялото общество и всички сектори, свързани с младостта, ще трябва да се изправят пред лицето на промените, да ги прокарат дори. Ето защо имаме предложение за подобрение на един вече добър продукт. Тези предложения са ясно очертани. Или в правното основание, или в съобщението, което придружава правното основание. Дава се обосновка на предложението на комисията. Решенията не винаги са лесни. Ще спомена две-три от тях. Ние смятаме, че за да се засили синергията между програмите, ще трябва да изключим хора от трудовия пазар от регламента Erasmus за всички. Ние смятаме, че социалния фонд на Европа е по-добре екипиран за нещо подобно. Мобилността, която има благотворно въздействие както за гражданите, така и за системите. Трябва да се насърчава. Не смятаме обаче, че мобилността на учителите, на учениците има такова въздействие. И И накрая искам да кажа, че ние не сме предложили част от нещата, които чухме днес. Ние не сме предлагали никога да не се основаваме на европейското сътрудничество. Не, ние правим нещо подобно. Член 4 от предложението дава насоки за действие. Не сме предлагали да не се говори за младежката заетост. Член 2 говори за младежката заетост. Не сме предлагали да не се говори за участие в демократичния живот. Има го този елемент, член 5, общи цели. И не сме предлагали отделна програма за спорт. Обранете внимание. Това е много важно. На второ място, когато става въпрос за училищата, не сме предлагали да се прекрати действието на e-twinning. Това е, е нещо важно за засилване на видимостта. Когато става въпрос за стратегическото партньорство, ние не говорим за размер – и Twinning не е кой знае колко голямо партньорство от гледна точка на разходите, но то е стратегическо. То води до промени, има своето въздействие. Така че не трябва да объркваме и намесваме и Twinning, и размера на програмите. Господин Вутих спомена Азия. Азия ще присъства, ще има връзка с Азия в тази програма. Чухме той да говори за съвместните докторантури. Те няма да бъдат в Erasmus Mundus, но ще бъдат в предложението за Мария Сковлодска Кюри. И накрая, аз съм съгласен с господин Салберг, не съм сигурен дали той каза това като критика или като похвала, но така ли, че сме съгласни, че измерението за обучение през целия живот присъства в програмата. Вие казахте това и аз мятам, че това обучение е много важно и трябва да продължим с него. Ние искаме да следваме цялостния подход – много от експертите и част от депутатите, които участваха, заявиха, че не може да се прави разлика между официално, неофициално, е, частично официално образование. Нека да ви напомня, че когато държавните и правителствените ръководители се срещнаха миналия месец в Брюксел – за да обсъждат как да се справят с ужасния проблем на младежката безработица. Те говориха за инструментариум, те имаха предвид Еразмус, Леонардо да Винчи, защото, нека да си говорим честно, ако се справим с напускането на училище от страна на много млади хора, ще създадем и по-голяма заетост и по-образовано поколение и по-активно поколение. Смятаме, че цялостният подход е правилния и ще имаме взаимни ползи от него. Нещо, което не предлагаме сега, да се включат различни сектори в рамките на една конкуренция. Естествено, един консорциум от а, университети ще се събере и ще може да организира съвместна магистратура. Естествено, че този консорциум не може да се конкурира с една мрежа от училища или младежи. Естествено, че тези другите мрежи ще бъдат по-малко организирани. Това е изключително важно и трябва да бъде споменато. Ето защо съобщението на комисията придружаващо правните основания, определя отделни вноски за различните сектори. И това е съществено. Както каза господин Шпил Камп, реалността не може да бъде сведена до три страници. Подхода обаче може да бъде описан в три страници, оптимизирането също и е, начина да се улеснят нещата също. Естествено, че няма да променим действителността за една вечер. Трябва да знаем каква е тя обаче, за да можем да работим по-добре, да постигнем целите на ЕС до 2020 година и да постигнем по-добро сътрудничество в сферата на образованието и младостта. И два последния коментари, иначе ще говоря твърде дълго. Еразмус за всички смятаме, че е правилното име. Еразмус е познато име. Младите хора се асоциират с Еразмус. Еразмус се асоциира с младите хора, с мобилността. Всъщност, вие, госпожо председател, знаете, че много други програми искат да включат името Erasmus. Erasmus for Apprenticeship и така нататък. И е важно Erasmus да остане, за да се придаде по-голяма видимост на програмата. Това не означава, че фокуса на програмата пада върху е, заетостта или върху висшето образование или върху който е да било друг е, сектор. Нито една цел не е забравена. Казваме Еразмус за всички, а не всички за Еразмус. Обърнете внимание. И накрая по отношение на бюджета, знам, че тук не е място да се говори по бюджета. Разбрах, че в крайна сметка, когато знаем каква ще е програмата, ще разберем и какъв ще е бюджета. Аз мисля, че имаме едно предложение, което е разумно основателно. Ние знаем какво представлява обучението в неговата същност. Знаем какво представляват интересите на младостта, на младеща в тяхната същност, но в други зали, където седят власт имащи, те нямат такава голяма представа. Ето защо Искаме да има един интегриран подход, който да откликне на цялостните проблеми на младеща. И естествено след това трябва да убедим финансовите министри и Комисията по бюджетен контрол. Благодаря. Благодаря. Не искам а да изброя всичко, което ще разглеждаме в комисията, но господин Корал, не съм много доволна. Когато трябва да търса смисъл в това, което казвате. Ами, това, за което настоявахме, го няма тук вписано. Ние не говорим за един документ, така за общ е, представа за това какво ще се включва в програмата или не. Е, не може една такава бъркотия да представяме. Аз, ние сме избрани, аз съм избрана, а за да настоявам да се включват неща, които интересуват моите избиратели, ние не трябва а, да предлагаме идеи, които а, да са хубави и а, приятни на а, администраторите от най-висок пост. Не, ние трябва да се слушаме това, което ни казват експертите, както ги чухме днес. Добре, да ги чуем хубаво. След това да ги обмислим и да направим нещо, за да може поне в програмата а, да е структурирано така всичко, че да, всеки да може да а, прочете и намери каквото му трябва. Така за еразъм. Какво става? А, как ще се развива? Много хора в Европа се вълнуват от това. Коминиус, това е също друга а, програма, която си знае, е, е известна и се знае. Ние не говорим а, за отделни личности. Като каже някой, а, Еразъм е чудесна програма, всички знаят за какво става дума. Защо трябва да сменяме имената? Не става въпрос за имена – не искаме да обещаваме неща, които не можем да предложим, да постигнем и предложим. Не искам да става така и в бъдеще. Господин Корел, аз от 1992 година се занимавам с този въпрос. А, обучение през целия живот е нещо изключително важно. Има подсекции обаче в а, тази програма, които не са някакси организирани, а, свързани толкова близко една с друга. И това е а, моя вина и ваша вина. А, скъпи ми господин Корел, аз трябва да се обърна към вас, защото вие сте човека, който е сред нас в момента. Знам, че не вие взимате решенията, но все пак – Какво става с изчисленията? 44% ние сме тези, които трябва да решат какво ще се включва в 44 или 46%. Не, 90% трябва да бъдат разпределени а, за, а сред хората. Тези, които участват в програмите. Ние сме тези да кажем кое в програмите е добро, кое работи, кое дава нещо на хората. Мисля, че ние сме в правилната посока за това, че така подробно и внимателно разискваме всички подробности. Но това не значи, че, да кажем, програмата Леонардо да Винчи трябва да бъде изоставена, приключена. Това е за хора, които в своето а, съществуване на третират обучение извън своята страна за нещо много-много ценно. А за Комениус – Напълно съм съгласна с вас, че ние не можем да кажем какво точно трябва да се постигне в рамките на тази програма. Толкова много учители, ученици и други са анг... ангажирани с работата по тази програма. И това е много хубава стратегия. Сега, това не е стратегическо. Нека да не слагаме стратегията тук и там и където е подходящо и където не е. Важно е да можем да формулираме това какво е стратегия и какво е стратегическо за хората. Комениус никога не е била програма за учителите. А за а, тя в началото беше програма а, за учениците и няколко учители, които участваха. Искам да напомня на идеята за Comenius Region е моя идея. А това са различни сектори, които работят заедно и постигат резултати. Защото този принцип може да се постигне там, а не може да се постигне на други места. А ако имате нужда от помощ, кажете, ние ще ви дадем ръка и ще ви помогнем, за да постигнем такъв успех. Нямам намерение да изброявам всичко, което е постигнато или което не е постигнато и нямам намерение да а, а, ви а, се сърдя, но ние трябва да мислим, трябва да формулираме идеи, когато създаваме програми. Между време аз съм говорил с много хора – А, и те са ми казвали, че не им трябва някакъв дебел том от а, стотици страници. Не, просто трябва им, да има един ясен а, документ. Освен това, това означава, че независимата програма ще бъде, независимите програми ще бъдат програми, които отделно съществуват една от себе си и те трябва да бъдат финансирани, те трябва да бъдат подкрепени. И така, накрая искам да благодаря на експертите, искам да благодаря на комисията и се надявам, че ще постигнем съгласие в положителна посока. което ще ни помогне а, да вървим в правилната посока. Благодаря, приключваме заседанието. Моля координаторите да останат, а всички други да излязат от залата, тъй като ние трябва да продължим работата си. Die Liberalen meinen alle, sie müssen dabei Silvia helfen mit dem, mit dem Papier. Helft ihr.